Свобода, председателя на тази работна група, вашето желание. Сега, колеги, можем да пристъпим към гласуване. Моля, пригответе картите си за гласуване. I have here seven motions for the resolutions on Pakistan, so we will be voting first on Pakistan. Имаме седем предложения за резолюцията от Пакистан, така че първо ще гласуваме за резолюцията по убийството на губернатора на Панджаб. Има. Първо гласуваме за резолюцията изменение на параграф 8. Госпожа Шалки ще представи, ще представи устно изменение. Съвсем накратко, 8 параграф трябва да бъде добавен след параграф 17, където отпада съответната фраза чисто фактически промени. Thank you. Any, any objections to that? No objections? Има ли възражения? Не, значи можем да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Сега четвърти параграф, разделно гласуване, отново устно изменение. Господин Танов ще го представи, ако не се лъжи.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 Изчетен бе текста, предложен за изменение. Има ли има ли възражение? Не. Гласуваме на две части. За, против. Въздържали се. Приема се за втората част. За, против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте.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 по резолюцията като цяло. За. Против. Приема се. So next item is the vote on six motions for resolutions on Brazil, the extradition. Следващото гласуване е резолюциите за Бразилия, екстрадицията на Чезаре Батисти. Преди да гласуваме по цяло върху резолюцията, имаме устно изменение. Или нямаме? Госпожа или няма. Отказвате ли се? Добре, значи гласуваме за цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте по електронен път. Успяхте ли да гласувате всички? Край на гласуването. И резултата Резултатът че се приема. Не се ползва микрофон. And the next and the next and last item is... Последната точка по 7 предложения за резолюция за Иран случая с Насрин Сатодех. Отново гласуваме по резолюцията като цяло. Моля, гласувайте електронно. Гласувайте. Гласувах ли всички? Прекратете. Been... Приема се. 79 за, 0 против. Имам няколко съобщения в края. Получих позицията на съвета след първо четене, както и позицията на Европейската комисия. Те ще бъдат включени в протокола на това заседание. Дава се 3-месечен период на парламента, който започва да тече